След съгласно член 78 от правилника подписах актове заедно с съвета. Заглавията на тези правни актове ще бъдат публикувани към протокол от днешното заседание.